Je vous propose de, de recommencer notre... Предлагам ви да възобновим нашето съседание. Въпреки, строят е поразреден. Въпреки това, предлагам да не закъсняваме. И ще преминем към първата точка, предвидена за днес. Общ бюджет на Европейския съюз като ще съсредоточим вниманието си преди всичко върху пилотните проекти и подготвителните действия 2017 година. Преди да дам думата на госпожа Сукова Тошева, генерален директор за заедостта в Европейската комисия, искам да обърна внимание, че ние работим активно по тези пилотни проекти и сме гласували за тях по време на разискването на предишния бюджет. Е, много се радваме на този обмен с комисията, тъй като ще можем е, да получим представа за това как нашите идеи за пилотни проекти и подготвителни действия е, са намерили отражение в бюджета на Съюза, как върви изпълнението им по график или не. Дискусията, която ще проведем сега, не е свързана с становището на колегата Клун във връзка с диалога за финансовата 2018 година. Там ще проведем обсъждане на 25 април заедно с господин Морешан, който е докладчик за бюджета. По отношение на пилотните проекти и подготвителните действия, на които е посветен новената днес. Те се отнасят до 2017 година. Също така ще вземем предвид възможностите за интегриране на младите мигранти и възможностите за сътрудничество в предприемачеството. Пилотният проект за Европейската рамка за чираците – и възможността за интегриране на младежите на пазара на труда. Това е пряко от компетентността на генерална дирекция ЕМПЛ. Също така ще говорим за пилотния проект за сътрудничество с университетите във връзка с създаването на предприятия от младежи подготвително действие във връзка с движението на безработни над 35 години. Това е Генерална дирекция Емпъл. също така подготвителното действие за финансова помощ, също Генерална дирекция Емпъл отговаря и подготвително действие за подготовката на програми за партньорство с висшето образование. Това не е от компетентността на Генерална дирекция ЕМПЛ, но общо взето това са пилотните проекти и подготовителните действия, за които ще говорим. Веднага давам за 10 на минути думата на госпожа Сукова. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Mr. Chairperson. Uh, good morning, uh, dear members of the parliament. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожи и господа. Искам накратко да ви запозная с контекста на доклада. Uh, we have the first interim report. Това е, е първия е, временен е, доклад е, е до е, 2017 е, е периода, който се обхваща. Е, 62 милиона е, са е, вече отпуснати и е, 48 милиона за е, пилотните проекти. Е, целите, подготвителните акции, е, графика са подготвени, както по отношение на подготвителните действия, така и по отношение на пилотните проекти. И един втори доклад който вече ще обхване е, и 2018 година е, и средствата, които ще се отпуснат от бюджета до юни 2018 година. Той е, още през лятото тази година ще бъде подготвен. Е, предстои и е, една, е, е, едно допълнително действие във връзка с е, схемата за детски гаранции и съответния финансов доклад. Но нека първо да се спра на първия проект за европейската мрежа за мобилност на чираците. Проектът всъщност вече се намира в втората година от началото на своето осъществяване. Става дума за дългосрочна мобилност на чираците, като ние виждаме какви са средствата, какви са възможностите за привличане на млади хора към тези форми на обучение. Става дума и за езиково обучение и за обучение във връзка с предстоящата им професионална дейност. Целта естествено е да обхванем колкото е възможно повече млади хора, да събудим техния интерес към формата на чиракуване като подготвителна фаза за работата на пазара на труда. Европейската мрежа за мобилност на чираците се намира в фаза на изпълнение през 2017. Има решение е, от декември 2016 за финансиране. Има вече е, обява за е, възможността да се кандидатства публикувана на 25 януари. И ние се опитваме да привлечем колкото е възможно повече предприятия, институции, е, които ще бъдат готови да приемат е, чираците. Да, както виждате на екрана още веднъж, е, още през декември 2016 бе взето решението, след това до март ще има възможност за подаване на заявките във връзка с публикуваното предложение. Имаме вече 202 милиона, както и бюджетни кредити, от, които са прехвърлени от 2016 800 хиляди приблизително е, е преноса от 2016. Какви са действията е, за е, информиране на обществеността? Опитваме се да събудим повече внимание към тази форма на обучение, като обхващаме всички нива. И особено през първата година, която е посветена най-вече на освояването на определени професионални умения, е свързана тясно с работата и производството в определени предприятия или институт, Освен това имаме и друг проект, който е свързан с реактивиране, т.е. става дума за програма за мобилност за безработни над 35 години, хора, които са загубили работата си или, или такива, които до 35 години не са успяли да намерят работа. Опитваме се да разширим малко схемата на този пилотен проект до 2016 година. Това бе първата година. Ни се струва, че събрахме вече известен опит и бихме могли да внесем някои промени по отношение на възможността за достъп до пазара на труда, включително и в чужбина, езикови курсове и действия по интеграцията на пазара на труда. Става дума и за е, обхващането на повече малки и средни предприятия. Бихме искали, колкото е възможно, е, по-бързо да е, реализираме и анализа и оценката на подготвителните действия, за да знаем по-точно какъв, какви са средствата. 3 до 6 месеца е срока за е, чираците. Е, схемата е, би могла обаче да предвиди и допълнителни помощи след приключване на курса на обучение от 3 или 6 месеца. Имаме и една обява, която в следващите седмици вече ще бъде публикувана за участие с заявки по този проект. Имаме вече създаден консорциум, в който участват три държави членки, като е, консорциума отговаря на изискванията за географско разпределение. Най-малко три държави членки участват в него. Е, то 18 месеца се предвижда е, продължителността. Е, ще е, подготвим най-малко три програми по линията на този пилотен, по, по линията на това подготвително действие. Схемата за гаранции за деца това е нова подготвителна акция, подготвително действие. 2 е, е, милиона евро е, от бюджета за 2017 година се предвиждат за нея, за това действие. И по този начин се отговаря на препоръките за инвестиране в развитието на децата и преодоляване на така, недо, някои недостатъци в, тяхното развитие. Това са препоръки от 2013 година. Най-вече е насочено подготвителното действие към деца в риск да изпаднат в бедност, деца в неравностойно положение – Ще е, интензивираме по този начин всички е, действия, свързани с подпомагането на децата е, като не, децата са свързани е, с м, работните програми до 2017 година е, за е, подпомагане на достъпа до професионална дейност, до пазар на труда, до обучение и образование. Е, идеята за е, детска гаранция, е, поне според анализите, е свързана с програмата за социални иновации. Ние се опитваме да обхванем всъщност социалното подпомагане, социалното осигуряване, е, социалната е, закрила и защита е, за децата, които живеят на ръба на бедността. И се надяваме да започнем с проектите още следващата година. Разполагам с информации за някои други проекти, но ми се струва, че това вече ще надхвърли времето, с което разполагам, така че за сега приключвам. Благодаря. И donc, je vais tout de suite donner la parole. Благодаря ви много за вашето изказване. Веднага ще дам думата на докладчика и на докладчиците в сянка. макар че още не сме стигнали до техния проект на становище, а, а разискваме пилотните проекти и подготвителните действия. Благодаря. Благодаря на комисията за това, че ни запозна с напредъка, постигната в различните действия е, подготвителни действия и пилотни проекти. Това са много ценни инструменти за разгръщане на нови политики. И смятам, че пилотните проекти до сега са отчитали прекрасно изпълнение. И сега имаме възможност да направим анализ на тези, които се изпълняват през последните няколко години, докато подготвяме бюджета за следващата година през следващите няколко месеца. Благодарим на Комисията за актуалната информация. Както казахте, информацията бе поискана преди от нашите координатори. Е, има два елемента, на които искам да се спра тази сутрин във връзка с дълготрайната безработица и безработицата сред младежите, безработицата на лицата над 35 годишна възраст. Също така движението на чираци е много интересно за нас. Става дума за 2017 за 2 милиона, преди беше 2,4 милиона. Колко страни са участвали в предложенията за проекти, в конкурсите за отсяване на проекти през 2016 и 2017 година и колко лица са се ползвали. Сега ние обръщаме повече внимание на професионалното обучение. То е изключително важно, защото дава на хората необходимите умения за пазара за участие в економическия живот, така че и необходима ми е информация за страните и за броя на лицата. За пилотните действия казахте, че има консорциум от три държави членки и само в тези три държави членки ли се работи? Бихте ли разгърнали малко разясненията си, за да си създадем представа как функционират тези проекти на практика? По отношение на на пчелащите дружества и екосистемата. За тях университетите, третия сектор, достатъчно ли си сътрудничат? Има ли релевантни проекти, каквито са необходими на Европейския съюз? Как се мерят резултатите? Имате ли информация за това и как се върви в тази посока. Това са въпросите ми. Благодаря. Председателят, благодаря. Сега колегата е сприятор. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодарим на, пред, на представителя на комисията. Пилотните проекти, според мен, са изключително важни. И от тук се виждат две много съществени неща. Първо, създава се полза на европейско ниво. Европейските институции трябва да използват бюджета на общността, за да стимулират растежа, възможностите за економическа дейност и в помощ на работата на държавите членки. Броят на пилотните проекти е, показва, че има известно разминаване между това, което непрекъснато чуваме за субсидиарността и това, което виждаме при изпълнението на проектите. Европейска полза несъмнено съществува и тя се доказва от проектите. И именно това е предмет на вниманието на нашата комисия. Що се отнася до използването на средствата от бюджета, ясно е, че европейският бюджет може би не ни позволява да бъдем достатъчно автономни в действията си. Като се погледнат конкурсите за пилотни проекти. Голяма част от предложенията засягат социалната економика, подпомагането на възрастни хора, подпомагането на млади хора в неравностойно положение, борба с младежката безработица, с бедността сред децата. Това а, са проблеми, на които се натъкват начеващите дружества. И тук е необходима подкрепа от Европейския съюз всъщност е, личи много ясно, че обемът на бюджета не е достатъчен, за да се откликне на съществуващите потребности е, сред населението. Очевидно пилотните проекти са много важен инструмент, но те са просто капка в океана в сравнение с това, което ние като Европейски съюз можем да направим. А можем да направим много повече. Иска ми се да се спра на два елемента. Гаранцията за децата. Това е предложение, върху което ние в комисията работим вече 3 години. Целта ни е да преодолеем проблема с бедността сред най-уязвимите членове на нашето общество, които нямат никаква вина и роля за финансово-економическата криза, но се оказват изолирани от обществото поради именно тази криза, забъркана от други. Ние трябва много ясно да покажем, че Европейският съюз полага грижи, че мисли за онези, които най-много се нуждаят от помощ. И второ, ще се спра на борбата с безработицата. Този пилотен проект е много добре разработен. Струва ми се, че е важно да вникнем в последиците на кризата и е, добре да анализираме нейното економическо отражение. Необходимо е отговорът ни да бъде комплексен, когато се опитваме да преодоляваме трудностите на най-уязвимите членове на обществото и да ги подпомогнем да излязат от своята изолация и да се приобщят към економическата дейност. За тези два приоритета трябва да се отделят всички налични бюджетни средства. Благодаря. Госпожа не е тук. Е, направо ще дам думата на Джин Ламберт, която е тук. Um, благодаря. Благодаря и за презентацията. Два или три въпроса. Първият въпрос е за това <clears throat> какво, е, каква е комуникационната стратегия за пилотните проекти. Мисля, че чуваме интересни предложения. Както казаха и другите колеги, те имат сериозен широк ефект върху обществото и за Европейския съюз. Тоест, това е работа не за елита и за тези, които имат предимства, но за сериозните проблеми на обикновените хора. Добре е да помислим по тази област, добре е и комисията по заетост да помисли сериозно, за да видим, да получим обратна информация от тези, които участват в проектите и да имаме пряка връзка с тях. Споменахте ангажиране на МСП. Бихте ли могла да кажете малко повече по тази тема? как върви рекламата и колко от тях се включват и имат ли евентуално проблеми. Във връзка с стажовете, <clears throat> може ли да кажете, евентуално, дали има разпределение по сектори, нещо подобно на екологичните работни места, дали се има предвид и мобилността вътре в секторите, освен тази през границата. Има ли конкретен секторен подход? Да, благодаря. Мерси. Pour FDD, je pense que je n'ai personne. Благодаря, мисля, че няма представител на ФДД. Да, господин. Dziękuję bardzo. Ja tylko w głos dyskusji po prostu, tak? Także nie jako przedstawiciel. Ja... Благодаря. Участвам тук само за дискусията. Имам един въпрос към представителката на комисията. Всъщност е, това са три въпроса, но са много кратки. Първо, от гледна точка на пазара на труда и по-специално достъпа на хората с увреждания за пазара на труда. Ние сме цивилизовано общество и трябва да се отнасяме с уважение към хората с увреждане. За заедостта на младите, какви мерки са предприяти в тази насока? Мисля, че се говори много по тази тема, но но напънала са планината и родила мишка – много шум се вдига, но ефектът е малък. А третия въпрос, който може би малко изненадан, може би е добре да си припомним за хората, които са на пенсионна възраст. Да, цялата категория са нещо като <clears throat> резерв за пазарна на труда, дали комисията готви проекти или някакви стимули за тази категория хора да се върнат на работа. Предполагам, че това е в някои сектори, за някои видове работа, за някои видове труд. Това ще бъде изключително полезно. Не само социално-економически полезно, но и хуманитарно погледнато, за да не изключваме тези хора от обществото. Благодаря. Доминик Мартан, моля. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Тези пилотни проекти и пилотни действия са добре планирани Но отново <clears throat> стигаме <clears throat> до мобилността и от тази гледна точка ми се струва, че бюджетът е доста малък. Кои са съответните държави? Имам чувстване, се опитваме <clears throat> да управляваме кризата без да атакуваме големите причини. Бюджетни съкръщения и социалния дъмпинг. Благодаря. Томас Ман, моля. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много добре е, че е, разглеждаме тази тема и е необходима дисциплина при нашия подход. Е, всеки път, когато разглеждаме подобни въпроси в е, Европейския парламент, си казваме, имаме много намерения, имаме много резолюции, но специално по тази тема действително можем да предложим много повече. Детската гаранция е пример за това. Колко трудно обаче ни се отдаде да убедим държавите членки, че действително си струва да се работи по линия на детската гаранция. И междувременно вече имаме 3 милиарда евро отпуснати по тази линия и това наистина е конкретен принос. Тоест държавите членки сега действително могат да осъзнаят, че става дума за един значителен принос, който трябва да се освои правилно. И целесообразно. Тоест става дума за модели, модели, които ако са успешни ще продължат да се осъществяват. Трябва да проследим и случващото се в държавите членки, естествено, но това именно е чудесен пример за допълнителна европейска стойност. Средствата, с които разполагаме, не са чак толкова много. Трябва много внимателно да ги изразходваме. Държавите членки в началото до голяма степен бойкотираха тази инициатива, а сега вече я прегърнаха. Така че много се радвам. Е, много се радвам най-вече на резултата. Е, едно драматично намаляване, е, така да се каже, на броя на безработните сред младите хора. И там, където държавите членки се възползваха от механизмите, които ние предлагаме, нещата се развиха успешно хората трябва да разберат, че действително става дума за действия и пилотни проекти, е, които е, допринасят за подобряване на условията на живот, условията на работа. Ние не само е, критикуваме, не само се перчим и казваме, вижте колко сме прекрасни. Не, ние действително вършим нещо за гражданите на Европейския съюз. Ето това е същото същественото и как можем да подобрим именно посланията си и качеството на комуникационните стратегии по отношение на гражданите в държавите членки, така че те действително да знаят, че ако посегнат, така да се каже, и решат да използват тези възможности, ще постигнат много по-добри резултати. Това именно е европейския принос. Е, а, а, нека да се върна към а, <clears throat> проекта за стажовете, който има а, много пряко отношение. Имаше два въпроса. Как включвате в тази схема социалните партньори? Както чухме от колегата, те са важни действащи лица. Добре е, е това да се прави, за да има нова динамика в социалният диалог. Освен, на, че <clears throat> включваме процесите и Бизнес Юроп, добре е да се направи един анализ и да се опрости схемата. Вторият елемент. Вие обяснихте в своето изказване – да. във връзка с а, а, <clears throat> стажовете, изучаването на един чужд език е много важен. Има ли риск да се ограничи стажовете за онази категория млади хора, които са в скоби относително в по-благоприятно положение – дали и всички останали ще могат да използват стажовете да се върнат към Едуард Марбан. Благодаря, господин председател. Няколко бележки. Трябва да действаме малко по-решително във връзка с <clears throat> един въпрос към комисията. Мисля, че е добре да се създаде партньорство в сферата на, на стачовете Така ще има по-голяма видимост и ще се познава цялата мрежа за стажове в другите страни. Във връзка с дипломата и с другите квалификации, дали смятате да работите и по тази част? Има някои по-особени зони в Европа, това са да, до приграничните зони. Дали <clears throat> там предприятията полагат достатъчно усилия за стажовете. Вярно е, че тук има нужда от пари и същевременно има а придърпване от по-развита държава в съседство, които а, използват а, добре обучени млади хора. Имам предвид а, границата на Франция с Люксембург. Дали в а, пилотните проекти ще подкрепите онези предприятия, които участват коректно в тази схема. Мисля, че това е един, един постоянен въпрос във връзка с европейските фондове. Какво правите? Да. <clears throat> Така че парите, насочени за тези дейности, да стигат до нези, които вършат работата. След това, във връзка с мобилността, как се осигуряват жилища, осигурява ли се някакъв безплатен транспорт, защото тези неща струват пари. Но тук става дума за минимално възнаграждение. Всичко зависи от това в каква, към каква държава се отива. Едно е да се отива в а, друга държава, която е развита, но какво става, ако млади французи отидат на стаж в Румъния? Там заплатите са по-низки. Благодаря. Имаше доста дълга серия от въпроси и бележки. Сега ще дам думата на комисията. Thank you very much and thank you for the interest and the opinions shared and the questions. Благодаря за интереса, благодаря и за въпросите. Ще отговоря по реда на поставените въпроси 2 милиона и 800 хиляди повече ангажименти бюджети в сравнение с миналата година. В момента не мога да ви кажа колко държави ще кандидатстват и колко ще спечелят. Нашата цел е в проекта да се появят добри идеи, които да помогнат за развитието на европейската политика чрез тези пилотни проекти. Не твърдим, <clears throat> че искаме да включим, да речем, 15 държави членки в една покана за предложение. Нека първо да видим проектите по консорциумите, които искаме. Нашето условие е да има поне три държави членки в консорциума може да бъде и повече държави, поне три държави членки, защото смятаме, че така може да се създаде добра мрежа, може да участват и повече държави членки. Основната ни цел е да изберем най-добрите проекти, които дават най-адекватни идеи. Идеи, които могат да бъдат повторени с ограничения бюджет, който разполагаме. Не, не можем да се насочим е, към демонстриране на европейската полза. Нашата цел всъщност е да демонстрираме идеите, които стоят е, за тези проекти. Това са всъщност нови модели, които могат да из... се използват е, от държавите членки, като използват парите не само от за подготвителни действия, но и да въведат такива образци в националната политика и естествено да използват структурните фондове, с които разполагат. Съгласен съм, че много от пилотните проекти засягат и социалните аспекти. Това е, е ключов приоритет за Европейската комисия. Опитваме се да акцентираме все по-силно върху социалния аспект на, на проектите и преценяваме много внимателно ефект от тези проекти върху обществото и отделните хора, а пак за включването на социалните партньори. Друг въпрос. Писа, <clears throat> че комисията заложи като свой приоритет е, включването на социалните партньори в е, определенето на политиката и в дискусите за всички проекти, които подготвяме, но и за други инструменти, с които разполагаме и ги управляваме пряко, се опитваме да включим социалните партньори на всички етапи на подготовката и на реализацията на проекта. За някои проекти включването на социалните партньори е предварително условие. Би трябвало да бъдат част от проекта, а за други проекти могат да участват и имаме доста примери, където социалните партньори са много активни и разработват добри проекти. Работим много сериозно с, с социалните партньори в а, структурните инвестиционни фондове сме въвели един кодекс на поведение и социалните партньори участват активно в процеса на реализация на проектите. Напълно съм съгласна, че комуникацията е основен елемент. Има някои нови, много добри идеи. Разработваме нови примери, но ако не публикуваме достатъчно резултатите, няма да има ефект. За всички проекти са разработени комуникационни стратегии – Целта е да се огласи и информира за това какво подготвяме, какви са предложенията за поканите за оферти. И след това, след като постигнем резултатите на проектите, да, ги съобщаваме на широко. Ще ви дам пример с Европейския социален фонд, който е ключов партньор. Има един комитет там, <clears throat> който често редовно заседава. Започнахме двустранни срещи на двата комитета, за да видим какви са резултатите от проектите, така че те да станат известни на управляващите органи в държавите членки и да се споделя информацията за тях. Всъщност това е много успешен начин за обмен на опит и на познание – Появиха се някои много нови идеи за това как да използваме подходите при прякото управление, включително и с споделеното управление с държавите членки. Така че <clears throat> има нужда от подобряване на сферата за комуникация. Споменах ангажиране на МСП. Искаме да сме сигурни, че тези предприятия са част от е, бенефициерите за стажове. И така стигам до последния коментар. Трябва да направим така, че всички предприятия да имат е, такъв достъп до проектите, които сме определили и подкрепата, която върви с тях. А също така и малките предприятия да имат достъп до стажанти. С пилотния проект за стажовете ще дадем възможност за обучение по езици преди да се отиде на стаж, но дори като отидат на място, ще имат подкрепа. И тук вземаме предвид дали фирмата е голяма или малка. Надявам се, че така че МСП ще имат по-голям достъп до стажанти. Не, не сме определили сектори. В началото не изключваме никакви сектори, чисто и просто очакваме предложения и оферти. Те могат да бъдат във всички сектори. Нямаме предварително предпочитания за определени сектори. А пък за защитата на, на хората с увреждания на пазара на труда. Много е важно, че в нашите политики се прилага хоризонтално принципа за достъп на хора с увреждания. Не приемаме предложения, които по някакъв начин изключват е, хора с увреждания. Следим много внимателно за този елемент е, и това е един основен принцип при хаченето на европейският е, бюджет. Заетостта на младите на европейско равнище, какви мерки са взети събитията след 2013 година, след създаването на инициативата за младежка заетост с 6,5 милиарда евро Развитието на тази инициатива е, върви различно в държавите членки. Миналата година публикувахме оценка, но има някои държави членки, където безработицата падна. Но този резултат не се дължи изцяло на инициативата за подкрепа на младежката заетост, но като цяло може би има и ефект от други макроекономически фактори. То все пак в началото тази инициатива беше насочена към държави и региони, където безработицата е над 25%. 20 държави членки са допустими да участват в тази инициатива. През 2015 година става дума само за 15 държави членки, така че 5 от тях нямат е, подобни региони, което показва, че процентът на безработицата сред младите намалява, което показва позитивен ефект от е, нашата интервенция. Междувременно в нашия бюджет европейският беше отдаден 1 милиард и половина повече – за онези държави членки, където проблемът е по-сериозен във връзка с възрастните хора. В една от препоръките от социалният пакет за 2013 година има акцент върху тази работа в Европейския социален фонд. Има една специална <clears throat> един специален приоритет за активното устаряване, което означава задържането на по-възрастните хора на пазара на труда и да им се даде възможност да изпълняват е, труд, е, за който са подходящи. Разбира се, тези хора са голям актив е, и могат да допринесат много. Мисля, че има доста дейности в тази, по тази част в доста държави членки. В <clears throat> включването на по-възрастни хора. Не е на пълен щата. На работни места, които са подходящи за тях и на които могат да се използват техния опит. А Европейският фонд за хората в най-неблагоприятно положение четири държави членки са включили социално оперативни програми. В три от тези държави членки има конкретна подкрепа за вързаните те хора. Да им се помогне да живеят достойно и добре на стари години. Благодаря. Да ставаше дума за мигранти и мобилност. Тук става дума за ограничени средства, но разглеждаме тези пилотни проекти само като тестване на това, какви модели евентуално могат да бъдат е, разработени. Не смятаме, че тези пари, с които разполагаме, ще помогнат за решаване на проблемите навсякъде и не очакваме такъв ефект е, с ограничените средства, с които разполагаме. Подкрепям позицията на господин Мана че беше малко трудно да се задейства младежката гаранция, трябваше държавите членки да бъдат подтикнати да направят това. Но вече се вижда, че въвеждат нови политики за младежта, създават се нови партньорства за тази политика. А също така има и реформиране, и преструктуриране на държавните служби за заетост и създаване на партньорство с частни служби за заетост, за да се стигне до всички хора, млади хора, до които е трудно да се достигне. Има много организации, създадени след младежите за промотиране на тази идея. Мисля, че нашата препоръка беше много съществено за това как да работим с младите хора. По проекта за стажовете, как социалните партньори участват. Да, наистина постараваме всичко възможно социалните партньори да са елемент е, от всеки проект. Опитваме се да огласим и публикуваме резултатите от проектите, които нашата генерална дирекция реализира. Има диалози с заинтересованите страни, срещи, конференции. Има и други възможности, на които се срещаме с социалните партньори за дискусия на подкрепата от европейско равнище, включително и на национално равнище. Има доста конкретни проекти в тази насока с социалните партньори, затова постоянно ги стимулираме да участват в тези проекти по признаването на квалификациите и дипломите. Да, работим за това, защото това е предпоставка за успешната мобилност на работниците в Европейския съюз. не се опитваме да избягваме или пък да предпочитаме проекти, които не спазват правилата. Прилагаме едни и същи правила за всички. Защото имаше един въпрос. Дали има възможност да се подкрепят <clears throat> усилия за прилагане на правилата? Да. Тези правила се прилагат още при приемането и одобряването на проектите, а и на по-късен етап. В никакъв случай не даваме <clears throat> предпочитание на лица, които не, не спазват е, тези правила. Да, наистина се опитваме да упростим процеса и одобрението на проектите по-бързо. Но все пак има някои доста, доста регламенти. Но ако има доста проекти, предложения и оферти, Селекцията отнева доста време. Два-три месеца за това. Се опитваме да опростим процедурата и да я ускорим. Във връзка с настаняването, много е важно предложенията, които идват за стаж и мобилност, да имат достатъчно финансови средства за хората, които отиват в чужбина, за да могат да си намерят прилични жилища. И затова правим всичко възможно те да имат пари, за да се настанят добре. Мисля, че успях да отговоря подробно на всички въпроси, но все пак, ако има други въпроси, съм готова да продължа. Благодаря. Okay, je, je vous remercie en tous les cas. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de questions, mais qu'on a eu aussi... Да, благодаря ви много за отговорите. Много бяха въпросите, но и много подробни и задълбочени бяха отговорите. Мисля, че е изключително важно да провеждаме редовни разговори по различните проекти и подготвителни действия по отношение на графика за работа, за доклада е, върху общия бюджет. Е, 25 април е срокът е, за изпращане а, на проектите, на пилотни проекти и, или предложенията за пилотни проекти и подготвителни действия, ще ви е, изпратим е, детайлния график, тъй като е прекалено дълъг, за да ви запознаваме с него тук. Много благодаря на комисията. Е, сега нека преминем към следващата точка от дневния ред. Економическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в Европейския съюз. Точка 7. Докладчикът ни по становище е госпожа Гонсалес Пеняс. Дава ми думата. Благодаря ви, госпожи и господа. Става дума за доклад по собствена инициатива на Комисията по въпросите на жените. Е, ние подготвяме становище, опитваме се е, и на международно равнище да бъдем по-активни в това отношение. Предложението са доклада по собствена инициатива се появи тази година, именно годината, в която ООН реши да обърне особено внимание на равенството на половете и проблемите на жените в това отношение и на пазара на труда. Естествено, нещата са много нюансирани. Е, зависи много от това дали става дума за публичния, за обществения или за частния сектор. Политическите и економическите е, причини за неравенство могат да бъдат много различни. Е, в становището ще откриете три няколко основни точки, 8 на брой, които се спират на основните ни принципи и изисквания равен труд, равно заплащане. Освен това, на второ място, ние смятаме, че най- неблагоприятните форми на заетост е, също се отличава с разлика между половете и трябва е, много активно да се борим срещу е, налагането на подобни неатрактивни и неблагоприятни форми на работа на жените най-често. Обучението, образованието всички е, форми на подпомагане на жените на трето място. На четвърто място ние е, трябва да предприемем действия и да вземем мерки за е, е тези форми на труда, които обикновено се смятат за женски труд, да кажем домакинската работа, помагане в домакинството и да наложим необходимите изисквания по отношение на условията на труд и заплащане. Естествено, на следващо място ще споменем и участието на жените в управителни съвети, и други ръководни органи, както в е, публичния, така и в частния сектор. Това участие трябва да се насърчи. На правото им на е, участие в е, органите на управление трябва да бъде безспорно и утвърдено на практика. Освен това, безплатната добакинска работа, която всяка жена извършва в своето семейство, гледането за и то продължителните грижи за болни, стари хора, за деца, би трябвало да бъде дейност, която се разпределя равноправно между партньорите, е, да се поема споделена отговорност и е, участието да бъде отново на равноправни начала. Така че в това отношение е, смятаме, че са необходими допълнителни усилия. София Риберо, благодаря господин председател. Ще говоря на английски този път, тъй като замествам всъщност нашия докладчик в Сянка, Агнешка Козловска Раявич. Надявам се, че правилно произнасям името. Тя е затруднена да участва на днешното заседание, но ме помоли да представя нейното мнение по темата и да кажа няколко думи за промените, които тя смята, че са необходими. Благополучието на жените, тяхното интегриране, тяхното равноправно включване във всички сфери на живота и най-вече в пазара на труда са изключително важни. Последната сесия на ООН подчерта, че именно проблемите и предизвикателствата, причините в това отношение са е, един е, неотложен проблем, който трябва е, да бъде решен бързо. Европейския парламент, комисията по заетостта поставят съвсем ясни цели във връзка с развитието на жените и равенството на половете на европейско равнище. Овластяването на жените, участието им на равноправни начала в економик, практиката в е, бизнеса е, са от огромно значение за бъдещото развитие на Европейския съюз и затова е, трябва да се полагат особено активни усилия. На основата на действащото законодателство трябва да се положат усилия за подобряване на условията на труд, за назначаването на работни места на жените и то на пъл... пълноценни работни места, без да се проявяват каквито и да било форми на дискриминация. Безработицата е, на национално равнище, насърчаването на е, усилията за решаване на този проблем е, ще допринесе е, за едно по-добро економическо развитие и по-добро поставяне на жените в е, е, обществен контекст и на пазара на труда. И в това отношение нашия докладчик пледира за по-активни действия. Благодаря. А сега ще дам думата на Агнес Янгерис. Янгериус. Да, Петра ме помоли да я заместя, тъй като тя не е в състояние да участва. Днес за нас е важно да обърнем внимание на едно изследване на Института за неравенството между половете. 10,5 милиона работни места – а това представлява 6,1296 след запетаята процента от работните места на пазара на труда, в крайна сметка носят белези на неравноправно положение на жените на пазара на труда. Трябва да се има предвид, естествено, всичко това. Трябва да продължим да полагаме усилия за действително равенство но да обърнем внимание естествено и на правилното съотношение между личен живот, професионален живот, работа в семейството, безплатна <laughs> домакинска работа, грижи за деца, за болни, стари хора и така нататък. Само ако разгледаме всички тези аспекти, ще можем да постигнем целта си за равноправно участие на жените на пазара на труда. Е, освен това, обучението, образованието, актуализирането на нивото на професионални умения, компютърни умения, умения в сферата на цифровизацията. Е, всичко това естествено е, е изключително важно. То е свързано и с допълнителни е, часове за етост. Не бива да забравяме, че жените би трябвало да а, а, са равноправно представени във всички сектори. Те а, а, са необходими и за такива сфери, които сме свикнали да казваме, че са, така да се каже, по-скоро от. А, а, професионални сфери за мъже, като математика, изследвания, а, но а, жените както знаем, имат е, подчертани умения е, и е, способности в тази сфера. Много важно, естествено, да обърнем внимание и на признаването на формалните и неформалните знания и умения. Те са от голямо значение за пазара на труда. Хората непрекъснато повишават своята квалификация чрез работата си с електронни устройства, с компютри, изобщо с всичко това, което свързваме с цифровизацията. Естествено, необходими са и консултации и съвети за жените, за да могат те по-пълноценно да се интегрират на пазара на труда. И в това отношение ще трябва да обърнем особено внимание. И когато говорим непрекъснато от десетилетия вече за неравностойното заплащане и то във всички европейски държави за не достатъчното е, обезпечаване на е, работещите жени е, в напреднала възраст, имаме предвид и пенсионното осигуряване, ще трябва да да направим действително нещо. И то по един по-малко бюрократичен начин, отколкото до сега. Благодаря. госпожа Вана да, благодаря. Благодаря за тази чудесна тема. За мен равенството или равнопоставеността са много опасни понятия, защото те като че ли не са от полза за самите жени като че ли ние по този начин изключваме поне част от жените, които са много важни за нашето общество, майките. Жените биха могли да се ориентират по-добре. Къде, в крайна сметка, трудът им ще бъде заплатен по-добре? Е, и е, в кои случаи се струва, например, е, бащите в семейството да поемат грижата за отглеждането на малкото дете, защото, да кажем, жените получават повече. Но когато говорим за мъже и жени, за бащи и майки, обикновено говорим за отпуск по майчинство. Рядко говорим за отпуск по бащинство, както знаете. И когато сме в подобен отпуск, независимо от това дали ще го наречем по майчество или по бащество, се оказва, че непрекъснато работиш от ранни зори до късни доби, макар че след време, връщайки се назад в годините, си казваш колко беше хубаво, колко беше прекрасно да си отгледам детето у дома. Казвам го като баща на седем деца. Е, и така, когато говорим за разликата в е, заплащането и разликата е, е, в, в възможностите за професионално развитие, говорим най-малкото за около 20% жени, които са в неблагоприятно положение. Но когато говорим за разлики в заплащането на равен труд, става дума за 40%. Добре. Е, обикновено е, жените, е, пък и ние всички се успокояваме с това, че казваме да, жената е останала вкъщи, гледала си е децата и това е в крайна сметка от полза за самите деца. Но въпросът е, че след като приключи отпуска по майченство, жените трябва да тръгнат на работа. И в повечето държави членки така да се каже, е, е, се насърчава е, отглеждането на децата от хора извън кръга на родителите и на близките в семейството. Но това едва ли е най-добрият вариант, независимо от това, че обществото насърчава отглеждането по този начин на децата и дава дори и обещетения за подобни грижи, ние би трябвало, според мен, да насърчим по-скоро отглеждане на децата в семейството от самите родители. Защото майката или бащата биха могли да допринесат много по-добре за развитието на своето дете. Въпросът е след това как ще се интегрират тези хора на пазара на труда. И затова аз така реших да използвам понятието мампренер, защото това е варианта, който дава възможност на родителя, бил той майка или баща, да продължи да поддържа професионалната си форма и да продължи да работи за своето предприятие. Детските заведения, ясли, а също детски градини, но и домовете за възрастни хора трябва да придобият много по-високо качество. Естествено, че тук става дума и за това къде е в напреднала възраст, когато старееш при определени пенсионни условия ще е, прекараш е, последните години от живота си. Е, въпросът е да не забравяме, че тези родители днес някой ден ще бъдат стари хора и ще трябва да живеят достойно. Господин Селимович. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на докладчика, изготвил проекта на становище за прекрасната работа. Според е, е, последно проучване на Евробарометър, 76% от е, европейците смятат, че трябва да се преодолее неравенството между мъжете и жените, а 95% смятат, че това преодоляване на неравенство е необходимо, за да се създаде по-справедливо общество. Следователно, е, европейците имат мнение по темата. Мога да кажа, че Европейският съюз е постигнал постъпателен напредък, но разбира се, за да се стигне до пълно равенство между двата пола е необходимо много време. Има значителни празноти в политиката, включително тази по заетостта. Далеч сме от е, постигането на пълно равенство, особено в области като участие в е, пазара на труда, економическа независимост, трудово възнаграждение и размер на пенсиите, участие на ръководни позиции. Ще дам някои примери. Все още средно за Европейския съюз има разлика в заплащането между мъжете и жените в размер на 17,4%, като различията между отделните държави членки е, са много големи, а различни са и методите, по които се изчислява разликата. Друг пример. 60% от завършилите висше образование абсолвенти в Европа са жени, но по-малко от 5% от ръководителите на дружества са жени. Освен това, жените ежедневно посвещават два пъти повече време на незаплатена работа в домакинството, отколкото мъжете. Смятам, че е много важно да се подкрепи економическата независимост. Това е истинска предпоставка европейските граждани да могат свободно да избират това, което желаят в живота. По-голямото равенство между мъжете и жените е от полза за обществото и може да допринесе за растеж на заетостта, за конкурентоспособност, за справедливост. Смятам, че основните предложения в доклада са добри, но искам да направя някои бележки във връзка с елементи, които могат да допринесат за неговото подобряване. Параграф 2 трябва да бъде много по-амбициозно редактиран, тъй като Утвърждаването на благополучието на жените е понятие, което се подава на тълкуване. Направо бих казал, Равенство между мъжете и жените, тъй като равенството между мъжете и жените е юридически принцип, въплатен в договорите. Също в този параграф няма положителна редакция във връзка с възможностите на пазара на труда гъвкаво да приобщава жените. Ние като либерали не се страхуваме от гъвкавостта. Необходимо е жените предприемачи да участват в по-широка дейност, е, включително достъп до финансиране, обучение, достъп до мрежи е, за целите на сътрудничеството с други партньори и съчетаване на личния и семейния живот. В заключение искам още веднъж да благодаря на докладчика. Ще внесем изменения в съответствие с моите бележки, както и в съответствие с вижданията на групата на либералите. Благодаря. Госпожа Жданока. Да. Тук е, заменям е, госпожа Моника Ванна. Тя не можа да присъства на днешното заседание. помолиме най-напред да благодаря от нейно име на госпожа Таня Гонсалес Пенес е, за становището й. Съгласни сме с нейния подход по принцип. Но бихме искали да доразвием някои от абзаците становището, като се има предвид, че за зелените равенството между мъжете и жените е краягален камък. Тоест, ще внесем изменение, с което се подчертава значението на равновесието между личния и трудовия живот. Подчертава се и значението на отпуските за отглеждане на дете, независимо дали те са отпуск по майчинство или отпуск по бащинство. Комисията също работи по нова директива в тази връзка. Не бива да забравяме, и е, катастрофалните последици на мерките за бюджетни ограничения и економии върху економическата среда, в която живеят и функционират жените. Зная, че не всички политически групи споделят нашето виждане по въпроса, но ние сме изключително критично настроени. И също искам да подчертаем изключително важната роля на предлаганите от обществото услуги, публичните услуги в този контекст. В тези направления ще внесем изменения за проекта за становище. Благодаря. Господин Мартан за ЕНФ. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем лаконичен, тъй като явно, че изоставаме във времето. Да, економическата емансипация, областяване на, на жените в, економичес... в частния и публичния сектор в Европейския съюз а, е важна тема. 70-80% от жените сега не само са ограничени а, да работят в това потребителско общество, а, за съжаление, е, необходими са е, много доходи, за да можете да поддържате домашното огнище. И не само, че има ограничение, а, 70 до 80% от жените са ограничени, а са и експлуатирани. Не говоря за 20%, които са се реализирали успешно. Те, жените, за които говоря, е, се. Са е, експлуатират е, чрез е, повременен труд, като домашни помощници и чистачки, като им се дават мизерни заплати и като нямат никаква възможност да разполагат по своя воля с времето си. Значи те не знаят какво да правят в една седмица. Дали да работят, дали да работят за собственото си усъвършенстване, дали да се занимават с домакинството, дали да се занимават с децата. Всичко е за тях много трудно. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Приключвам списъка на желаящите за изказване. Е, предлагам да изказванията да се ограничат до две минути. София Рибейро. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на португалски. Ще направя само няколко бележки във връзка с това становище. По отношение на тенденциите на работното място през идните години, смятаме, че компютърните умения ще стават все по-значими. Ако съдя по положението в Португалия, не се обръща достатъчно внимание на обучението и придобиването на компютърни умения. Мисля, че трябва да се инвестира в младите момчета и момичета, те да бъдат подпомогнати да придобият компютърни умения. Все повече настъпва изкуствената изкуственият интелект е, и се опасявам, че това ще доведе до по-нататъчен разрив е, в заплащането на мъжете и на жените. Що се отнася до Равновесието между личния и професионалния живот не бива да подценяваме ролята на мъжете. Редно е да се подчертае, че държавите членки трябва да позволят на бащите да ползват отпуск по бащинство. И родителите сами трябва да могат да избират кой да се грижи за малките им деца. Не е задължително жената винаги да зарязва кариерата си, за да отглежда малките деца. И трето, съвсем набързо. Работното време трябва да е много по-гъвкаво, като позволява на родителя да се занимава с децата си, да има физически контакт с тях. знаем много добре, че често жените са тези, които вземат децата от детска градина или училище и за това трябва да излязат от работа по-рано, отколкото колегите им мъже за жените е много по-трудно, много по-трудно, отколкото за мъжете да постигнат а, истинско равновесие между личния и професионалния живот. А, значи, онези родители, които не могат с лекота да се отклоняват от работното си място, за да вземат децата от училище, трябва да се предвиди допълнителна услуга. Трябва да има альтернативни помощници, които да могат да вземат децата от училище и да ги водят вкъщи. Що се отнася до семейните задължения и грижите, не само за малките деца, но и за възрастните хора, нека не забравяме ролята на жените при полагането на грижи за възрастни хора и други безпомощни членове на семейството. Трябва да направим така, че работата за възрастните хора да се ползва с необходимата социална закрила и също така да даваме възможност на жените да се ползват от здравни услуги, въпреки че в конкретния случай не работят извън дома. Благодаря, господин Готиерес Прието. Говорим за много важна тема – овластяването на жените. Ние трябва да покажем на хората, че стоим за ценностите, които проповядваме. При жените има един изначален проблем обществото не е успяло на практика да защити ценността равенство на жените и мъжете. Все още мъчиското поведение преобладава. През последните няколко десетилетия ние далеч не сме успели да го загърбим. С това трябва да се борим настойчиво. Що се отнася до доклада и отношенията между двата пола, когато има случай на тормоз, е, необходимо е да съществува възможност за адекватна реакция. Тормоза на работното място задължително трябва да води до реакция. Това е много важно. Във връзка с съчетаването на личния и професионалния живот, гъвкавото работно време е, е една мярка, която се прилага. Има проучвания, които показват, че тази гъвкавост и при мъжете и при жените дава много добри резултати. Хората по-добре съчетават различните аспекти на живота си. След това необходимо е да обърнем внимание на майчинството. Майчинството трябва да бъде право право а, да се занимавате с децата си, да се грижите за тях толкова, колкото искате. Това не означава фриволност. Длъжни сме да направим така, че и бащите да имат право да се грижат за децата си и децата да имат право за тях да полага грижи баща им. Както в други части на света, Отпускът по майчинство не е достатъчен като срок. Не е достатъчен и от гледна точка не, и на възнаграждение. Трябва да има задължителен отпуск и по бащинство, който също да е платен. Сегашните неравновесия. Е, смятам са много добре отразени в доклада, но има и едно разминаване между мъжете и жените, което не е намерило място в доклада. Е, разликата между тях в цифрово отношение. Тази разлика също трябва да бъде преодоляна. Когато жените се научат е, да боравят добре с новите технически средства, мисля, те ще преодолеят тази разлика. И накрая, господин председател, искам да обърна внимание на една двояка дискриминация, която съществува към жените от мигрантски происход и жените в селските райони. Значи, те едновременно биват дискриминирани за това, че са жени и мигранти от една страна, за това, че са жени и че живеят на село от друга страна. Благодаря, господин Артен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за прекрасната и работа. Предлагам няколко разсъждения. Аз съм млад баща. Аз се опитах да поискам отпуск по бащинство от Европейския парламент, когато се роди синът ми и ми казаха, няма такова нещо. Значи, трябва и към нас да се прилага това, за което се борим по отношение на другите. И също така, е, да, необходима е пълна културна и обществена емансипация. Трябва да се разрушат табутата и клишетата, а за това се преминава през образованието. Е, можете ли да съчетаете личния и професионалния си живот – а, е въпрос, който никога не е бил задаван на, на мъжете. За сметка на това обаче а, ние го задаваме на жените. Защо? Това е много необичайно. Да, наистина, когато а, има а, заседания в а, необичайни часове, когато има работа или смени в необичайни часове, а, тогава се използва гъвкавост, а, за да бъдем ефективни, а, за да бъдем конкурентоспособни. Това обаче е, реална ефективност ли е? Мисля, че трябва силно да се акцентира и благодаря още веднъж за свършената работа, че не е възможно да се извърши економическо властяване, ако няма културно и обществено овластяване и еманципация. Благодаря. Ще дам последната дума на госпожа Гонзалес Пеняс по моля да се вместите в две минути. <laughs> Eh, Извинете ме. Благодаря на всички ви за направените изказвания. Много от тях бяха все в една посока, поради което много лесно ще ги отчета в работата си върху становището. Е, е, ние всички сме съгласни за статистическите данни и тяхното значение. НП и групата на социалистите подчертаха, че Овластяването на жените изисква економическо възстановяване, економически растеж, при който дружествата да имат стимул да наймат на работа на жени. Несъмнено е, че и инвестициите е, в грижи за децата може, могат да доведат до милиони нови работни места на европейския континент. Други пък подчертаха, че работата в дома, домакинската работа, често пъти, ако не и винаги, е невидима и че е необходимо да се обърне внимание на обучението и образованието и преподаването на принципа на равенство. Още в училищата трябва да се създава отношение към равенството, тъй като нашите общества по традиция са ориентирани към мъжете, към тяхната обществена значимост. Сега, за домакинската работа неплатената домакинска работа в частност. Е, струва ми се, че трябва, може би, да направим е, предложение за това майките, които се грижат за децата си да получават заплата. Не знам точно как да го формулирам, но всеки, е, който полага грижи, върши някаква работа, има право на възнаграждение за нея. Както и децата имат право на грижа, така и майките имат право на е, зачитане на техния труд. Ролята на публичните услуги. Е, това бе поставено от зелените. Публичните услуги напоследък страдат поради ограниченията в бюджета и економическите и економиите, които правят държавите членки. Това е вярно. Благодаря ви още веднъж, защото всички тези въпроси са много релевантни. И така, преминаваме веднага към следващата точка от дневния ред. Точка 8. Законосъобразни мерки за защита на лицата, които подават сигнали за нередности и в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи. Тук водеща е Комисията по правните въпроси. Господин Дейвид Каза е докладчик, но той не е тук. Давам за три минути думата на госпожа София Рибейро, която го замества. Um, Благодаря, господин председател. Целта на това становище е да включим нашето мнение към комисията Юри във връзка с лицата, които подават сигнала в името на обществения интерес. Да е в проекто становището докладчият посочва, че тези лица предотвратяват злоупотреби и корупцията в публичния и в частния сектор и на мястото, където работят, трябва да се промени отношението към тези хора, казва докладчикът Девид Каза. Това е много важен елемент в <clears throat> демократичната отговорност. Евробарометър през 2014 година посочва, че е един на всеки трима души <clears throat> казва, че защитата, липсата на защита пречи на такива сигнали. Затова смятам, че има <clears throat> нужда от е, мерки за защита на онези, които дават сигнали за нередности и, и забраняват също така е, волнения и ответни мерки защитата на тези деца всъщност е призната от почти всички, всички международни инструменти. Има доста големи разлики между държавите членки и някои държави членки нямат никакво законодателство по този въпрос. Корупцията е един от най-сериозните проблеми в света днес. Това се видя след изтичането на информацията за укриването на данъци в Панама. Корупцията пречи на економическото развитие и нарушава трудовото право и защитата на работници. В някои случаи се стига до много тежки условия на заетост. Наключение Девид Каса казва, че не всички подаващи сигнали го правят добросъвестно. Но ако има такива случаи, трябва да се вземат предвид крайната дата за внасяне на е 26 април. Сега ще ви дам думата. Благодаря, господин председател. Господин Плавос иска да помоли да бъде извинен, че не може да присъстват на днешното заседание по становището. Той благодари на господин Каза за предложението и смята, че през последната десетилетие тези сигнали са имали огромно значение за откриване на информация за корупция или пък неплащането на данъци от е, мултинационални компании и други субекти, е, които заобикалят е, националното и европейското законодателство. <clears throat> С това становище трябва да дадем ясен сигнал на комисията и на държавите членки за създаване на правна рамка за защита на хората, които подават сигнали за нередности. В тази връзка голям брой заинтересовани страни и НПО-та са разработили различни насоки за европейски статут за защита на лицата, които подават сигнали за нередности. Тук искам да подчертая някои елементи. Както беше казано от докладчика – закрилата от всякакъв вид ответни мерки <clears throat> на работното място трябва да бъде осигурена. Санкции, преместване на друго място, анонимността трябва да бъде гарантирана, тъй като <clears throat> няма. <clears throat> Само когато няма доказателства, че тази информация е фалшива. Трябва да бъдат включени в закрилата и членовете на семейството на тези лица. Накрая господин Балаше предлага механизъм за докладване на работното място, а също така и на съответните органи може би е добре и да помислим за независим европейски орган, който да оцени качеството на информацията, която се предоставя от тези лица. Може би може да се вменят подобни отговорности и ресурси на Европейският омбудсман, за да се стимулира оповестяването няма от текаре Госпожа Бойлан. Благодаря за тази възможност да се изкажа по тази тема. Подаването на сигнали срещу нередности всъщност е един от най-ефективните начини за разкриване на корупция, измами и сексуална експлуатация. според проучването, глобалното проучване да се измами <clears throat> през 2016 година 40% от тези случаи са разкрити след подобни сигнали. В Ирландия има <clears throat> три разследвания. Едно от тях е изключително тревожно във връзка с сексуално наречивие срещу деца. Тук се об... <clears throat> Имаше и опити за убийство на лицето, което е подало сигнал. Затова е много важно да мерките, които включваме в този доклад, включват безопасността на всички лица, които са достатъчно смели да подадат сигнали, въпреки че тази практика е много важна за държавния и частния сектор, но има такива лица, които са изправени пред много голям риск за това. Обществото им дължи закрила. И това всъщност е признато от международните организации, в която, към които принадлежат държавите членки от Европейския съюз. Имаше специална политика на ООН по този въпрос закрилата в европейските държави членки е недостатъчна в него. В 6 държави почти няма никаква закрила и практиката е доста различна за това. Тук е, в парламента, като си даваме сметка за субсидиарността, е добре да помислим за най-добрата практика в е, Европейския съюз, в света. Добре е да се създадат условия, така че хората да са спокойни да изкажат е, своите тревоги и да подадат сигнали за нередности, без да се плашат от репресии и ответни мерки. Много е важно отношението към тези лица в обществото да се подобри, което означава, че трябва да има промяна в културата. Благодаря. Euh, pour les, les Verts, Madame Госпожа Тери Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Каза. Може да му предадете тази информация. Становището е много добре. Всъщност по този въпрос се говори в публичното пространство, но това става най-вече за големите случаи с международни изморения. Тези сигнали са много важни на в по-малък мащаб за корупция, ако искате и за недеклариран труд. Няколко думи, според мен, да са много важни за нас. Първото, че закрилата трябва да включва държавните и частните организации би трябвало да е задължителна и за частните фирми. На второ място, като говорим за тези лица, имаме предвид и незаконна дейност, а може да се включат и съответни нарушение на кодекса за поведение на лица. Много е важно в закрилата на тези лица и техните семейства трябва да има съответни разпоредби срещу тормоза. Добре е да <clears throat> поискаме от държавите членки за конкретно национално законодателство, но може и това да се направи на европейско равнище. Спомняте си миналата година в нашия комисия разискахме платформата за, на за недеклариране. Тук трябва да включим някои клаузи за хората, които подават сигнали. И добре, когато говорим за командироването на работници и за социалната закрила, също да мислим за лицата, които подават сигнали. Благодаря. Господин Мартан. Благодаря. Да, нашата група подкрепя това становище. Госпожа Ребра. Така стигаме до следващата точка. Мисля, че докладчикът е, все още не е пристигнал. Нека да спрем с малка пауза от 5 минути. Очакваме. Но моля ви, не тръгвайте, не излизате от залата, за да можем да продължим. Ok, je vous propose de, de reprendre, en sachant qu'on a un problème euh, quand même. Euh... Да. Предлагам да започнем. Нека да работим малко по-различно. Нека първо да чуем комисията и след това ще минем към дебата. Става думаше за общата рамка за европейска статистика за децата и домаканствата основание на индивидуални данни, извадени чрез различни извадки. Ще там. веднага думата на комисията. Благодаря ви за вашата гъвкавост. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. по отношение на нашето предложение за европейската статистиката за лицата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Искам да кажа няколко думи за контекста на този регламент. Знаем, че надежната и актуална статистика е изключително важна в Европейския съюз за целите на политиката във връзка с европейския семестър и социалната програма. Също така е нужна за изследователите и за други ползватели в целия съюз. Тези данни са необходими за политиката за социалното положение и ефекта от економическото развитие и социалната политика в държавите членки и в регионите, като например растежа, работните места, достъпът до заетост, бедността и социалното изключване, неравенството и въпросът за разпределението, уменията, здравето, социалната закрила – равенството между половете. Някои групи и категории имат нужда от надежна и актуална информация. В момента сме в положение, че има необходимост от информация за нови и бързо променящи се приоритети в политиката, като имам предвид, че бюджетните ресурси са ограничени. За да можем да отговорим на потребностите за висококачествена статистика, работим заедно с държавите членки и с националните статистически институти там. Целта е да подобрим качеството на социалната статистика. Рамковото, рамковият регламент резултата от съвместните ни усилия заедно с държавите членки и националните статистически институти. Като комисия смятаме, че след като се приеме регламентът, той ще помогне съществено за модернизацията на социалната статистика. Надявам се, че така ще разполагаме с по-добра статистика и това ще помогне за приемането на по-добра политика. В този регламент се упростяват някои от начините на събиране на информацията, методите за събиране на информация. Става дума за седем от тях. Целта е да се стандартизират някои понятия и инструменти в тези механизми за събиране на данни, така че <clears throat> да можем да имаме информация за новите явления, да речем уменията на пазара на труда. Има нужда не е само от данни от образованието, но и от проучвания на самия пазар на труда, т.е. проучване на работната сила. Също това е пример за този нов тип от е, теми с много измерения. Даваме си сметка за разходите и за евентуално административното натоварване. И затова се опитахме в регламента <clears throat> да предложим съвремени инструменти на базата на интернет. Използването на Big Data за административните нужди, определенето на прозрачността, размерът на извадките, сроковете за предаване на информация, стана на събиране на данните. И накрая предвиждаме <clears throat> финансово измерение, за да се помогне на националните статистически институти да приложат разпоредбите в регламента. По отношение на конкретните цели в регламента мога да кажа, искам да, искаме да подобрим своевременността, актуалността, така че е, <clears throat> строковете за събиране на данни да отговарят на съответния цикъл в европейската политика, например европейския семестър. В момента <clears throat> имаме проблем с данните за доходите. В момента тези данни стават известни две години по-късно и това е много късно за европейски семестър. Ето това е един от проблемите, който се решава с новия регламента сравнимостта на данните между държавите членки и по период и време е другата ни цяло. Това е изключително важно, за да могат политиките на европейско равнище да имат смисъл. Гъвкавостта е много важен момент. И цел на регламента, както казах по-рано, има постоянно нарастващи потребности от данни и приоритетите в политиката да се променят бързо. Затова трябва да сме гъвкави и да можем да осигурим необходимата информация. Първо, гъвкавостта означава, че трябва да се измерват на някои нови явления. И новите явления, пред които сме изправени днес, са <clears throat> както следва пример. Границата между заети и самонаети, тук имам предвид зависимите самонаети, които работят за един голям клиент. И зависимостта от този клиент. Трябва да дадем информация за новите начини на работа, договорите за 0 часа или много малък брой часове. Има нужда и статистика за това ново явление. Същото се отнася и за потребността за грижи за възрастните в един контекст, в който се удължава продължителността на живота като цяло. Здравето на възрастните хора е, е ново явление, за което трябва да предоставим необходимите измервания. Същото се отнася за някои подгрупи в населението. Хора с увреждания, мигранти и така нататък. Въпросът за интеграцията в някои сфери, включително и пазара на труда е много важен. И всъщност през последните години той става все по-актуален, като имаме предвид последните събития. Това означава, че има нужда да се създаде изцяло нова статистическа база, която е адаптирана към това явление, което може да го измерва и да следва развитието на явлението. И така се стига до ситуацията, че с сега действащите регламенти не е много не е възможно да се събере тази информация. Затова сега имаме нужда от тези променливи, които ни дават възможност да измерим това ново явление. И още нещо по този въпрос за променливите, тъй като а, по тях а, тече интензивна дискусия в работната група на съвета. Става дума за четири равнища в регламента. Първото домейна, да речем, пазара на труда и условията на живот. След това идват основни теми във всеки домейн. Да речем участие на пазара на труда или пък условия на живота, включително жилища, бедност и така нататък. Предвиждаме и трето равнище в този регламент. Това е в приложение първо. Една подробна тема. И тук всъщност каним законодателите да посочат конкретната тема, по която е необходимо да се събере информация за целите на политиката. Мисля, че това е адекватно ниво и за това сме помолили от законодателя то да влезе в регламента и съответно да дефинира прецизно при кои условия може да се стигне до съответните подробни теми. Те ще влязат в регламент и ще имат делегиран акт за условията тук са във форма на проценти, за да се осигури ограничение на разходите. И пак ще повторя, има нужда от промяна заради това, че потребностите и приоритетите на политиката постоянно се променя. Идва четвъртото ниво, това са променливите. След като определена конкретна тема или предмет, ние определяме. Експертите обсъждат и дефинират променливите, които са представителни, за да може да се даде измерение за съответната тема. Поискане на политиците и законодателите. В променливите има една характеристика. Някои променливи могат да са еднакви с номер. Едната променлива може да включва един въпрос, другата два въпроса, друга десет въпроса. Така че Значи няма възможно, възможност от еднакви последици от тези променливи. И всъщност броят на въпросите зависи от продължителността на интервюто и затрудненията на респондента има <clears throat> честота след това. Някои променливи са с, една година честота, други с 8 години. И накрая трябва да се направи разлика между техническите променливи и другите променливи Техническите променливи са онези, по които няма нужда да задаваме въпроси на респондента, да речем датата на интервюто, вида интервюто, дали е дали е лице в лице или чрез компютър. Това са променливи, но за тях не събираме информация. И какво означава всичко това? Няма нужда в регламента да се определя броят на променливите и или пък да се ограничава този брой. Според мен тези въпроси трябва да бъдат оставени на експертите, които сами ще преценят е, коя променлива е най-представителна. Всъщност, ако ограничим ролята на променливите, това ще противоречи на основна цел на регламента, което е по гъвкав начин да се засекат и отразят новите явления, което е изключително важно от гледна точка на гъвкавостта. И за това, според нас, подходящото ниво е подробните теми. Очакваме тук законодателите да не посочат за какво искат информация и да дадат рамка. И за това сме включили подробните теми в проекто регламента. И така, преди да стигнем до най-съществените изменения, няколко думи за някои въпроси, които се обсъждат в работната група на съвета. Работната група по статистика посочих някои от целите на регламента. Първото беше своевременност като цел, актуалност на данните. Ако става дума <clears throat> за връзката между социалната статистика и европейският семестър, актуалността е много важна. Ако искаме да измерим социалният ефект от економическата политика, се нуждаем от е, актуалност. Актуалност е, споменах, например, на данните за доходите. Някои държави членки твърдат, че сроковете, които сме включили в регламента, са много трудни. Основният проблем е за доходите. В проучването на условията за живот предлагаме, <clears throat> че данните за рефертивната година N, които се събират през годината N плюс 1, да бъдат на разположение в края на N плюс 1, за да отговорим на сроковете за европейския семестър, но тук има проблем с някои държави членки. И Вторият проблем е гъвкавостта. Както казах преди малко, тя е в центъра на регламента. Ако трябва да измерваме нови явления и да реагираме бързо на новите потребности на законодателите, на политиците, тази гъвкавост е необходима. Има един проблем в няколко държави членки – за това до каква <clears throat> степен да бъде тази гъвкавост. По-конкретно, както съм обяснявал и преди, мисля, че конкретното равнище в тази тема трябва да бъде подробната тема, а не промените и не бива да ограничаваме броя на промените, които ще бъдат обсъдени и договорени от експертите, като вземат предвид представителността. Третият въпрос е свързан с включването на проучването за бюджета в домакинствата. Какво сме направили тук? За <clears throat> тези проучвания искаме да дадем достатъчно време на статистиците да работят за модернизация на тези две проучвания и да използват за тази цел административни данни, big data и нови модели, за да се намали разходите. Предвижда се един 10 годишен период преди да се въведе регламента за бюджета на семействата и домакинствата. Добре е да се работи с такава амбиция, за да има сериозна работа за модернизация. Следващият проблем е продължителността на съответният панел за европейското проучване за доходите. Потребителите искат да увеличим този панел от 4 години на 6 години. Така, ще можем <clears throat> да следим траекторията на лица, които излизат от бедност, но това, че <clears throat> сте получил работа, не означава, че ще изляза от категорията на бедните. Петият проблем е сравнимостта. Общо взето работим по сравнимостта на базата на <clears throat> подхода на резултатите е, въвеждаме една и съща дефиниция и оставяме на държавите членки да прилагат тези дефиниции, за да можем в крайна сметка да <clears throat> получим сравнимост на данните. Мисля, че това <clears throat> функционира в няколко области, но в някои конкретни области, например, заетостта и безработицата – Цифрите показват, <clears throat> че поредността на въпросите може да има много сериозен ефект върху основен показател, като например процента безработица. Ето, <clears throat> това е дискусията, която тече в работната група на съвета разгледахме <clears throat> текста на докладчика, <clears throat> на доклада, <clears throat> измененията, които предлагате. Да, благодаря на докладчика и на депутатите и екипите, които са работили по тези изменения. Тълкуваме тези изменения като сериозна подкрепа за целите, които споменах преди малко. По-специално целта. Гъвкавост, след това актуалност и след това сравнимост. Има и някои по-конкретни изменения. Господин председател, <clears throat> мога <clears throat> да отговоря на някои от тях, мога да ви кажа какво е мнението на комисията. Ако не смятате, че в момента не е по-добре да дадете думата на колегите и след това да отговоря. Благодаря. Благодаря за презентацията. Тя е много пълна. След изказването ще ви дам думата. Искам първо да ви съобща, че от името на докладчика искам да се извиня. Всъщност, <clears throat> казва, че е имал две срещи с докладчиците в Сянка, които са минали много конструктивно и е готов <clears throat> да се ангажира с посоките, които следват своите а, съответните докладчици в сянка. Да. Това е от него име. Сега ще дам думата на социалистите. Агнес, имате думата. And, uh, uh да, благодаря. Ще говоря от името на господин Пирински. Е, той скоро също ще се присъедини към нас. Бихме желали да, отговори, е, да благодарим на докладчика за неговия конструктивен подход. Мисля, че би било разумно да поговорим малко и за измененията, които са внесени от е, членовете на социалисти и демократи и по този начин ще изясним е, какви са нашите основни е, цели. Реформата на социалната статистика, е, която се предлага с рамковия регламент, ще подобри съществено информацията, статистическите данни, с които разполагат и политици и други заинтересовани лица. Ние смятаме, че би трябвало предложението за рамков регламент да не се припокрива с сфери, които вече са уредени в другите е, правни актове в тази сфера. Е, тук специфичното е, че е, нещата са ограничени до живещите в домакинствата. Е, би трябвало да имаме предвид следвано и изследванията, които са включени в правния акт. Евростат е, смята, че нещата трябва да се е, ограничат не само до е, гражданите, до физическите лица, но също и до предприятията, институциите и пазара на труда. А това означава вече изследване, което обхваща и условията на работа, бизнес и така нататък. Тук в крайна сметка става дума за съображение 11 и за това, че нещата не се така, припокриват. Ние смятаме, че трябва да се постави акцента обаче повече върху пазара на труда, не само домакинства, бизнес и така нататък. Е, и член трети, който е от много съществено значение е, и ще допринесе за е, по-добро разбиране на приложение едно, ако се възприеме нашата промяна, така както предлагаме промени в разпоредбата. Освен това, смятаме, че е необходима малко повече гъвкавост по отношение на статистическите данни за социално развитие, така че разходите също играят важна роля и държавите членки ще трябва да могат да разчитат, според нас, на помощ от страна на комисията при прилагането на новия регламент поставяме акцента върху делегираните актове, а не върху актовете за изпълнение. Това е нещо, което многократно сме повтаряли и в друга връзка тук в Европейския парламент. Следващият докладчик в сянка, госпожа Требесиус. Добър ден, господин председател. Много често съм казвала, че не само аз лично, а моята политическа група подкрепя в голяма степен становището, а и предложението на комисията. Екаре работи е, с основния текст е, и в общи линии сме доволни от предложението на комисията статистиката е, снабдява и економиката, и политиката, и е, работещите в публичния сектор с неоценима и незаменима е, информация. Естествено, че много често обаче нещата е, не се характеризират с неутралност на статистическите данни, а са политически е, е, така, украсени. Е, не би трябвало в никакви случаи да се поставят по политически или идеологически съображения някакви изисквания, така че всякаква форма на политизация би трябвало да бъде изключена. Това е нашето категорично становище. ЕКРЕ няма да подкрепя несериозни предложения и затова много моля всички колеги, които са внесли някакви изменения към първоначалното предложение на комисията, да помислят добре дали действително си струва да се правят такива опити. Следващият докладчик, господин Калвет, Благодаря, господин председател. Алде е внесла е, редица изменения и ще се опитаме да бъдем конструктивни. Ние всички е, е, споделяме е, мнението на докладчика. Струва ми се, е, че нещата по отношение на е, статистическите данни трябва да се подобрят. Но по отношение на пътищата и формите за постигане на тази цел, очевидно има известни различия между нас. Смятам, че можем да потърсим общ път фалшифициране на данни, изкривяване на данни в никакъв случай. Статистиката не би трябвало да бъде политически инструмент. Статистиката трябва да бъде неутрална, обективна, за да служи като надежна основа за взимане на политически решения. В това отношение е, е, всички сме съгласни. Да, когато става дума за политическо решение, е, Ние се ръководим естествено и от е, това, е, кое отговаря на нашите изисквания, очаквания, принципи и кое ни интересува най-много. Така че в това отношение ние подкрепяме комисията е, декларацията да се, така, изявленията, че много аспекти трябва да се подобрят, най-вече по отношение на отчитането на разходите. Струва си естествено, да положим тези усилия. Но статистиката е, така да се каже, един е, международен, междудържавен инструмент. В е, необходима е съпоставимост е, и сравнимост е, е, спрямо големите бази данни, е, да кажем, на Международния валутен фонд, е, е така че това ще бъде голямото предизвикателство, естествено. Ще трябва да се съобразяваме с е, тези е, аспекти. Статистиката е, естествено трябва да се съобразява с определени стандарти, включително и с статистическия кодекс и когато започнем задълбочено занимание с тази тема, ни става ясно, че координацията в Европа все още куца. Да, на европейско, на централно равнище, така да се каже, нещата не са уредени все още и аз много се надявам, че много скоро ще можем да говорим вече за европейска статистика. Нещо, което е, би било много полезно и прогресивно. И на второ място нещо, което спомена и комисията, ние вярваме, че ни е необходима една точна дефиниция за това какво точно трябва да се включва в е, статистиката какво е съдържанието и значението на събраните данни. Защото много често цитираме някакви данни, без да знаем какво точно означават те. Така че и а, е, не само събирането на данните и мястото, в което те се съхраняват или източника им, са важни, но и анализът на тези данни. Естествено, че по отношение на събирането и съхраняването на данните можем да пожелаем също едно по-добро развитие. Когато става дума за нещо много техническо, естествено трябва да се познава реалността, действителността в определена страна не можем е, да продължаваме да се лъжим и да се опитваме някакси да надскочим себе си, е, след като е, очевидно няма е, добри изгледи за е, по-нататъчно е, подобряване на нещата. Нуждаем се обаче от промени и тези промени ще имат и последствия от политически характер. И когато става дума за промени, естествено, ще трябва да се променя и основния, рамковия правен акт. Това трябва да бъде винаги възможно. В това отношение разчитаме естествено на специалистите, но не бива да забравяме, че има и политически аспекти от името на зелените, госпожа Бойлон. Да, благодаря, господин председател. Законодателят естествено се нуждае от много точна, акуратна, неутрална статистика, за да взима своите решения правилно. И в това отношение мисля, че няма големи различия между нас. Предложенията са добри. Много важно е съвсем точно да определим основният въпрос. Нуждаем се от надежна, неутрална, сравнима статистика и същевременно тук се намесват и аспекти, свързани с субсидиарността. Трябва да бъдем изключително внимателни в това отношение. Имаме известни резерви по отношение на отделни текстове в регламента, да кажем резултата във връзка с оценката и събирането на данни за пазара на труда. Тук, да кажем, има предложения в рамките на проекто регламента, които смятаме, че нарушават принципа на субсидиарност. Има и едно изследване на а, благосъстоянието. Това а, би трябвало да бъде включено също в а, рамковия регламент. А, изследването е твърде важно, за да бъде изключено. А, имаме и, а, освен това, нови изследвания по отношение на. А, а, е, БВП е, и е, потреблението, благосъстоянието, покупателната сила. Много важно е, освен това, да направят е, необходимите промени, за да може да бъде е, е, направен и един съпоставителен анализ на макроекономическите е, данни е, във връзка с е, общото благосъстояние на обществото, БВП и, е, и е, е, състоянието материално и финансово на членовете на домакинствата. Струва ми се, че е, е, е, си струва е, да обърнем внимание на изменения 220-221, което ще приближи текста на регламента към действителността и действителните потребности. Мога да ви осигуря, че има много членове на групата, включително и Моя милост, които подкрепят предложенията на автора на становището, но се налагат в някои случаи известни промени и ние се опитваме именно да коригираме нещата в желаната посока с измененията, които внасяме за да можем да отговорим на новите предизвикателства и да оценим е, състоянието и средствата за живот на е, гражданите в много по-голяма степен, така че да отговорим на очакванията. Господин Рошфор, благодаря господин председател. Искам да направя две изказвания. Това, е, което ни каза комисията, оказва на къде ще се насочи разговорът с представителите на съвета. За мен не е изненада, че съществува въпроса за сроковете. Това са важни срокове. И до някъде стои и проблемата с равновесието между срокове и а, гъвкавост. Гъвкавостта. Според мен а, прекалено често се говори за европейското 6-месечие. Смятам, че наистина европейското 6-месечие трябва да подлежи на статистическа преценка, включително економическа и социална, а не само финансова. Но това не трябва да бъде за сметка на съпоставимостта и качеството на данните. Изисква се сериозна работа. Казано друго яче, аз съм бил с специалист по статистика в продължение на 30 години, та за мен статистиката е строго научна дисциплина. И е необходимо да се изхожда от научни предпоставки. Не бива научният подход да бъде жертвана на олтара на ефективността и бързината. Разбира се, когато става дума за средствата, с които разполагат домакинствата, сроковете за хармонизиране на проучванията бяха твърде кратки. Но пък тези проучвания са сред най-богатите на данни. Те показват как живеят семействата, как потребяват, как спестяват Второто, което искам да кажа, пак изхождам от е, научността на дисциплината, Европейския съвещателен комитет по статистиката може да ни каже много интересни неща. Е, той работи от доста години и е, сме длъжни е, да се вслушаме в него. И също така е, вземам повод от казаното от Енрике. Е, трябва да променим имиджа на статистиката като стъкмистика. Е, е, ние е, малко приличаме на на пияния, който изгубил ключовете се и ги търси там, където не е огрято от слънцето, поради което през нощта не може да ги намери. Мястото, което а, не е огрято от слънцето в статистиката, е а, онова място, а, откъдето трябва да тръгнем. Там трябва да събираме а, статистически данни. Разбира се, съгласен съм с това, което казват домакинствата и ми е интересно да чуя какво ще отговори тя на зададените въпроси. Европейският консултативен комитет за статистиката трябва да бъде включен в нашите разисквания и да ни осветли за това, което ни липсва, включително в състава на домакинствата. Начинът на живот изключително бързо се променя. И в същия дух на мисли, в същия ред на мисли, мисля, че е, малко се говори за миграцията, малко се говори за околната среда, е, включително жизнената среда. Предполагам, че комисията ще иска да отговори е, във връзка е, с миграцията, тъй като тя е предмет на други регламенти. Мисля, че не бива да забравяме тези теми и когато говорим за статистически данни. Сега ще дам думата на комисията за 5 минути. Зная, че времето ни е ограничено. Е, няма значение как ще осветяваме неосветените места, с е, улична лампа, с фенер, с слънце. Може би ще искате да коментирате зададените въпроси. Uh, благодаря, господин председател. Е, благодаря и за много обогатяващата дискусия и коментарите, предложенията и въпросите, които бяха зададени към нас. Бих искал да дам информация по някои от темите, които бяха засегнати съвместимостта и съответствието на този регламент с някои други е, документи и правни актове относно статистиката. Да, този регламент действително трябва да има рамков характер и той трябва да бъде в съответствие естествено с е, останалите правни актове в тази сфера. Това е, е безспорно. По отношение на определенията, на дефинициите, мога да кажа, че са предложени е, някои определения е, в член 2 на регламента е, не сме се ограничили единствено до така, статистически термини. Включили сме определения на термините, които според нас действително заслужават някакви обяснения. Някои от определенията е, са предложени от нас, е, други е, се предлагат сега. Ние ще помислим отново, ще се опитаме да ги уточним, да ги изясним. Но в някои случаи не си струва да се включват понятия с определена дефиниция, които са ясни така и така и разбирането им е, е еднакво. Това, че трябва при всички положения да е, поработим по изясняването на текста, не само на определенията, е ясно през 2019 година трябва да бъде първата година на изпълнение на този регламент. Това естествено означава кратки срокове. Опитваме се да се подготвим именно, за да можем да започнем с изпълнението 2019. Потребление, благосъстояние, да, това е изключително важен елемент. И то не е само благосъстояние, не е само богатство, както се казва, но изобщо всичко, което е свързано с доходите. Работи в тясно сътрудничество с Европейската Централна банка. Ще се опитаме да елиминираме дублиране на усилията в тази сфера, най-вече по отношение на Европейската Централна банка. Да, международна съпоставимост, това е очевидно тревожен момент за всички нас. Ние се ръководим най-вече от гледна точка на данните, които се събират в ООН и международната сравнимост или съпоставимост е подсигурена в това отношение. Срокове, качество, съпоставимост. Опитваме се да намерим, така да се каже, правилния баланс – е, защото е, статистическите данни е, вършат работа, която те са навременни, която не са твърде закъсняли. Затова се налага да балансираме. Не става дума за изследвания единствено за домакинствата. Има и е, други важни изследвания за потребителски кошници, за е, потребление. През следващите години изследванията ще продължат, така както в момента се провеждат изследвания в отделните е, страни, е, така че ние ще продължим да усъвременяваме е, системата. Нови начини на живот, е, е миграция, е, иновации, е, околна среда. Е, най-вече е, от гледна точка на условията на живот. Е, всичко това е, е предвидено, така да се каже, в нашия списък за бъдещи сфери, които ще се включват в изследванията. Имаше е, коментари за това, че е, когато говорим за е, работна ръка, за пазар на труда, е, може би е по-подходящо да говорим за работна ръка и да разглеждаме нещата, нещата най-вече в рамките на националните държави. Ние обаче тук разполагаме с анализи за пазара на труда и Независимо от това, мога да кажа, че става дума по същество за изследване за работната сила. Регионални, локални данни, данни за развитието на местно и регионално равнище. Да, ние мислим по този въпрос и се опитваме да включим информацията, най-вече по отношение на НАЦ-2 го казвам, това, от това се ръководим, от ще се опитаме, естествено, да проведем изследванията за осъществимост, за изпълнимост и така да подсигурим по този начин и съпоставимост на регионално и на местно равнище. Благодаря. Благодаря. Благодаря. По график на 29 или 30 май ще бъде приемането в комисията по заедостта. И така преминаваме към последната точка, предвидена в дневния ред за днес. Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младеща в Европейския съюз. Веднага давам думата от името на докладчика, който не присъства, на госпожа Тревесиус. Имате 4 минути, госпожо. Да, благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на докладчика Яна Житнянска от ЕКАРЕ. Нашата комисия тази година ще посвети много усилия на програмите, свързани с младите хора, уменията им и способността им да си намерят място на пазара на труда. Например, ще разискваме изпълнението на инициативата за младежка заетост по-късно през годината. Целта ни е най-напред да направим разлика е, между е, младежката гаранция и инициативата за младежка заетост. Е, трябва да очертаем точно мандата на това становище. Накратко ще кажа кое според мен е важно и какво ще се опитам да включа в проекта на становище. Първо, за нас младежката гаранция е политически ангажимент за реформи и полагане на усилия от страна на държавите членки. Държавите членки чрез тези гаранции се споразумяват да подобрят качеството на услугите, предоставени на младите хората, и че талантът им да не се губи младежката гаранция стъпва върху съществуващия капацитет на държавите членки, тяхната среда, възможността им да предлагат услуги на младежите. Извинете ме, господин председател. Това е, е причината, поради която насърчавам държавите членки да правят повече за младежката гаранция, включително чрез изграждане на партньорство, разгласяване на информацията, курсове за квалификация и оценка. Второто, което ще се опитам да включа в становището е, че за да се осъществи пълноценно схемата, не трябва да изпускаме е, от нейното приложено поле е, най-уязвимите групи, е, като се възприеме диференцирана подход към младите хора, но не се и допуска възприемане от държавите членки само на най-благоприятните елементи от схемата, без те да се съобразяват със своите задължения. Имаше одит на резултатите и е, ще включа е, този одит и неговите констатации в е, своето становище, като очаквам предложенията на колегите и предстоящата дискусия. Благодаря. София Рибейро от НП. Тя замества колегата Агнешка. Благодаря, господин председател. Е, ще прочета изявлението на Агнешка. Показателите във връзка с участието на младежи на пазара на труда значително са подобрили след 2013 година. 14 милиона младежи са започнали работа, 19 милиона са получили оферти, така че трябва да продължи прилагането на младежката гаранция и инициативата за заетостта и в бъдеще. Но а, ние признаваме и сме длъжни да отчетем, че не всички млади хора, които са излезли от училище, са обхванати от схемата. А, има няколко съществени проблема. Първо, а, разминаването между съществуващите умения и необходимите на работодателите умения. Младите хора се нуждаят от умения, които им гарантират устойчиво интегриране в пазара на труда, но резултатите са хетерогенни. Държавите членки трябва да направят необходимите анализи, включително за разминаването в уменията. В много случаи има разминаване между уменията на участниците в схемите и изискванията на схемите. Второ, идентификация на потребностите. Е, държавите членки е, трябва да направят такава идентификация. За това аз бих искала е, да се обхванат онези младежи, които нито се обучават, нито се образоват, нито имат някаква смислена заетост. Трето, трябва да бъде намалена административната тежест. Младежката гаранция често пъти се възприема като бюрократична машина, доста осложнена за използване. Необходимо е тя да бъде упростена така, че младежите да получават в 4-месечен срок от напускане на училище или загубване на работата си да получават смислени оферти. Пето и последно. Имаме бележка за параграф 6 е, от становището, в което се отправя е, предупреждение във връзка е, с повтарящите се грешки в младежката гаранция. Повече трябва да се акцентира върху предлагането на качествени оферти на младежите, с оглед на техните възможности. Това ще бъде отразено в измененията, които ще е, внесе е, колегата Агнешка. Тя очаква сътрудничеството си с докладчика, като се надява, че ще се стигне до един балансиран краен текст при работата върху становище. Благодаря госпожа Мартина Длабайова за АЛДЕ. Благодаря. Почитаеми господин председател, драги колеги, мисля, че колегата Житнянска е изготвила едно много добро становище. Искам да и благодаря за това. Аз и имах привилегията да работя по същата тема от гледна точка на бюджета и от гледна точка на заетостта. Сега идвам от заседание на Комисията по бюджетен контрол и разискваме нов особен доклад на Европейската сметна палата за младежката безработица и това дали политиката на Европейския съюз е довела до промяна. Така че за нас е много интересно да разискваме е, тази тема. На 25 април ще разговаряме по нея с госпожа Иванова от Сметната палата. В е, Комисията по бюджетен контрол е, изразяваме становище, че всички мнения по тази тема ще бъдат по някакъв начин интегрирани, съгласувани помежду си. Бихме желали да е, кажем кое е най-важно за нас като комисия по бюджетен контрол. Първо, докладът, е, е, който ние обсъждаме от Сметната палата, одитния доклад, се опира на много качествена статистика. Тя може да бъде използвана и тук становището. Като трябва да бъдат извлечени необходимите полуки за бъдещето, как да не се допускат до сегашните грешки. Е, с това сложно финансиране на европейските програми непрекъснато повтаряме едни и същи грешки, а трябва да се получим от миналото. Нещо друго е, че трябва повече да се е, настоява на обмена на челен опит, на добри примери от практиката. Не се говори много т.е. говори се повече, отколкото се прави. В някои държави членки, в някои региони се използва челен опит от други места, но това далеч не е повсеместна практика. Трето, трябва младежката гаранция и всички аналогични инициативи да имат измерими цели. И в Комисията по бюджетен на контрол а, сме разисквали темата какво е това качествена оферта. Сметната палата а, препоръчва от гледна точка на ефективност да тълкуваме това понятие като всички оферти, при които търсенето на пазара на труда и профила а, на участника в младежката гаранция си съответстват, което гарантира устойчива интеграция на пазара на труда. Но това е понятие, което все пак се подава на индивидуално тълкуване, за това стои въпросът за това как ще го измерваме. И последно, има нещо, на което трябва да обърне внимание и комисията по заетостта. Сътрудничество между всички управленско, равнища. Понякога грешките в младежката гаранция се дължат именно на това, че се правят различни неща на ниво е, държава членка, регионално равнище в държава членка, местно равнище в държава членка и европейско равнище. Е, Затова тук трябва да има по-голяма съгласуваност в действията, като се използва и потенциала на економически и социален комитет и комитета на регионите този смисъл ще бъдат нашите препоръки. Много съм удовлетворена като цяло от работата на колегата Яна Житнянска и ние имаме такъв холистичен подход към темата в нашата комисия. Благодаря представителя на ГУЕ, госпожа Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. За втори път Сметната палата смущава работата на нашата комисия. А, като най-напред това стана при ЕФСИ, сега става с младежката гаранция. Ясно е, че програмите не функционират така, както са замислени. Естествено, а, държавите членки са длъжни да спазват а, бюджетните економии. И сега средствата от Европейския съюз остават малкото налични средства, които могат да се използват за подобни мерки на национално ниво. В моята страна, Испания, няма никакво национално финансиране за тези мерки. Тук обаче ние не обръщаме е, достатъчно внимание на качеството, както и на потребностите на хората в най-неравностойно положение. Е, фактически огромната част от е, наличните средства отиват за субсидиране на предприятия, които възприемат младежите просто като източник на ефтина работна ръка. Мисля, че младежката гаранция трябва да бъде преработена така че да се превърне в публична услуга в истинския смисъл на тази дума. Инициативата трябва да съответства повече на потребностите на регионите. Само ако постигнем това, ще помогнем на младите работници и ще защитим техните интереси. Ще кажа още веднъж. Проблемът с младежката безработица е макроекономически, той е структурен. Това, от което се нуждаем наред с тази програма, е инвестиции, за да стане по-производителна економиката и за да можем да изпълняваме преразпределителна фискална политика. Само тогава младежката гаранция пълноценно ще изпълнява функциите си и наистина ще обслужва на младите хора, които пряко бяха засегнати от економическия спад след кризата. Госпожа Рейнтке, благодаря. Аз искам да благодаря на докладчика. Мисля, че има редица въпроси, около които ще се въртят разискванията във връзка с наблюдението на младежката гаранция. Много ясно стана в изслушването преди три седмици, което бе посветено на младежката гаранция и е, инициативата за младежката заетост, е, че е, сега не можем да направим е, заключения за всичко, тъй като и двете инициативи са твърде млади, така да се каже. Но мониторингът, наблюдението е от изключително значение, защото трябва да се следи как се извършват разходите, а също и трябва достатъчно рано да уловим онези признаци, които да ни позволят да усъвършенстваме и гаранцията, и инициативата. Както казаха колегите, изпълнението и на двете мерки от държавите членки доста се различава, така че трябва да има всякакви условия за обмен на опит между държавите членки. Онези, които добре се справят, е добре да споделят своя опит, за да могат да дръпнат напред и по-изоставащите. В точка четвърта госпожа Житнянска коментира въпроса как по-добре да насочим тези инициативи към конкретни целеви групи от младежи. Това, което се вижда на практика е, че мерките са ориентирани към определени групи, които, до които най-лесно може да се стигне, но може би те не са най-нуждаещите се. Редно е мерките да бъдат ориентирани към всички групи младежи и особено ефективно да стигат до най-уязвимите сред тях. И на следващо място гаранцията и инициативата за младежка заетост трябва да бъдат средство за подпомагане на младежите да започнат своя трудов живот, но те не могат да заместят активната политика на пазара на труда която е задължение на държавите членки. Те не могат да заместят и да поправят грешките в макроекономическата политика на държавите членки. Когато критикуваме начина по който се работи по младежката гаранция в държавите членки, трябва да имаме предвид и това, което самите държави членки е редно да направят на макроекономическо равнище, за да превърнат тази политика в успех. Благодаря, благодаря за работата сега. Срокът за измененията е 25 25 април на обяд. На 21 или 22 юни ще бъде приемането в нашата комисия, в комисията по бюджетен контрол. Приемането на становището ще бъде през юли месец. На 25 април е следващото ни заседание. Ако не греша, това е национален празник в Португалия. Пожелавам на всички ви да прекарате чудесно, прекрасния уикенд, който се очертава. Ще се видим на 25. Благодаря ви.